Надявам се, че всички вече се целунахте, така че да преминем и към обясненията на вод. Господин Мамикинс. Dear dear... Скъпи колеги, преминахме към измененията на вода. Трябва да изслушаме колегите си. Deci pentru recomandare, doamna Sandra Calniete, acordul global de parteneriat și cooperare cu Vietnamul, domnul Mamikins. Aveți cu... Благодаря. Текста за сътрудничеството с Виетнам. Господин Мамикинс, имате думата. Благодаря, господин председател. Историята на Европа показва, че трябва да се внесат промени в редица споразумения, така че да се отчете разширяването на Съюза. В случай съединяването на Харватия. А що се отнася до официалните отношения между Харватия и Виетнам, те са на лице вече от повече от 20 години, въпреки че нито една от двете страни няма постоянно представителство в другата. Но Отношенията между двете държави съществуват вече от много години, сключени с погодби за избягване на двойното данъчно облагане и за премахването на визите за дипломати. След присъединяването на Харватия към Европейския съюз, рамковото споразумение ще е възможност за по-голям просперитет. Председателят, благодаря. Преминаваме към следващия текст за споразумението Европейски съюз Виетнам, господин Мамикинс. Благодаря, господин председател. Исках е, да кажа, че рамковото споразумение между Европейския съюз и Виетнам има за цел да насърчи по-нататъчното развитие и да динамизира а, е, взаимоотношенията в различни области области, економическата, туристическата, е, да привлече инвестиции, да е, доведе до по-добро познаване на културните особености и въобще служи за основа на нашите отношения. Вьетнам е една от най-бързо економическо развиващите се страни в е, Юго-Источна Азия и насърчаването на сътрудничеството между двете страни е от огромно значение. Yes, it works. We have got to stop in this chamber lecture. Тук трябва да спрем да получаваме трети държави и да им казваме как да се държат или как да не се държат. Имам предвид първоначалния текст по параграф 35 в доклада, където се говори и за Виетнам, както и за споразуме... визовото споразумение и начина по който визите да се издават в посолствата. Ама това са пълни глупости. Трябва да признаем, че третите държави си имат собствени а, демократични уредби, те са суверенни държави. И това въжи не само за тази конкретна държава. Прекалено често постъпваме по този начин тук. Да престанем да налагаме нашата ментална парадигма на хората по света. Благодаря. Чак. Председателят, господин Полчак. Благодаря, господин председател. Вчера участвах в разискванията за споразумението с Виетнам не съм запознат в подробности с текста на член 33 до 35. Сега го прочетох и не виждам защо трябва да сме против изискванията, с които излизаме. Член 33 до 35 на рамковото споразумение не предвижда нищо необичайно. Аз гласувах за. В този, тази част от текста се заявява, че Европейският съюз трябва да насърчава стратегическите си отношения с Юго-Источна Азия, което ще стимулира и до развиването на търговските отношения. Благодаря. Предложение за резолюция за завършването на економическия и паричен съюз. Това вивала в Европа е бързо поважна криза. Благодаря, господин председател общата валута доведе до огромна криза, която беше много тежка за някои от страни, доведе до дезинтеграция, политическа дезинтеграция на Европейския съюз. Но европейските е, евро... властите искат да използват тази криза, за да наложат още по-голямо интегриране и до отнемане на още повече суверенитет от държавите членки. Това доведе и до новата позиция на Обединеното кралство. Това е не само ваш ущърп на нашите държави, но това е израз на голямо политическо безотговорност. След... Така наречената система на европейския семестър се прилага вече 5 години. Тази система се отразява на политиката и на економиката, на начина по който се координира политиката между държавите на национално и парламентарно равнище. Европейската комисия упражнява наднационален контрол но ние вярваме, че Европейския парламент също трябва да бъде приобщен и трябва да се действа при по-голяма прозрачност. Европейската комисия трябва да се допитва до парламента, когато изготвя бялата книга за валутния съюз. През първата и втората година. Сега сме на третия четвъртия етап от системата и аз подкрепям тази Господин Арнат, нека се върнем назад към 1990 година. Тогава Джон Мейджър предложи създаването на единна европейска общност. Това бе една нова идея, беше идея всъщност за въвеждането на еврото, но без банкнотите и монетите. След въвеждането на еврото неимоверно се повиши безработицата. Много предприятия фалираха в Великобритания от економиката ни ще се нуждае от години, за да се възстанови. Благодарение на това, че не се присъединихме ние към еврото, не пострадахме така, както пострадаха други страни от еврозоната. Някои препоръчват, че Великобритания трябва да остане в Европейския съюз, но това според мен е погрешно. Благодаря. Преминаваме по доклад на господин Преда за правата на човека през 2014 година. Госпожа Заборска. Ďakujem, pán predseda. Európska únia má veľkú zodpovednosť v oblasti presadzovania toho... Благодаря. Ние носим определена отговорност и за човешките права и тяхното спазване в света. Същото се отнася и когато при нас идват беженци, беженци, които идват от страни, където човешките права биват потъпквани. В текста обаче има и текст, в текста има предложения, които надвишават компетенциите на на парламента. Говори се за аборт и еднополовите партньорства. Аз гласувах за против, защото това според мен е прерогатив на държавите членки. Благодаря, господин председател. Е, Подкрепата за правата на човека е една от основните ценности на е, Европейския съюз. Има държави, които разработват контактите помежду си възоснова на егоистични интереси. Също времено е много важно Европейския съюз да засили вектора на правата на човека. Не трябва да забравяме обаче, че всяка култура се е развила по конкретния начин, в който се е развила. И ако говорим за универсални права на човека, трябва да се има предвид, че всички разбират правата на човека различно. Това е и основа на рационалната работа на демократ, да, дипломацията, а именно да насърчи възприемането на нашите права и ценности, вземайки предвид и позицията на останалите. Подкрепям доклада. üdvözlöm hogy a jelentés az unió belső és külső politikái közötti következetességre és a kettő. Благодаря. Става дума да сме последователни. Последователни в нашата политика. И искам да напомня на държавите членки, че те трябва да поемат своята отговорност в областта на външната политика – Политиката ни по отношение на човешките права трябва да е ефективна и последователна. Искам да напомня за малцинствата. Европейският съюз често бива критикуван. Но и Европейския съюз също понякога трябва да бъде критикуван. Всички подкрепяме правата на човека, разбира се, но този доклад казва, че Европейския съюз и държавите членки трябва да говорят с един общ глас по такива въпроси. Какво значи един глас? Това всъщност нарушава суверенните права да определяме собствената си външна политика. Тук споменавам, е, тук е, говоря по-конкретно за три точки в този доклад, одобрени днес. Първо, що се отнася до дефиницията за климатични беженци, дори не сме обмислили какви могат да са последиците да се е, дефинира понятие климатични беженци и все пак парламента го прие днес. Второ, квоти в е, е, квотни системи за жени в политиката и в демокрацията. Дори да смятате, че такива унизителни квоти са нещо добро, как изобщо възнамерявате да ги наложите извън Европа? И на трето място смъртното наказание. Аз лично съм против смъртното наказание, но ние нямаме право да проповедничим пред други държави по темата. Това са суверенни въпроси. Благодаря. На 20-та 20 годишнина на съда господин Мамик преди две години беше подписано Дейтънското споразумение и то донесе отдавна чакания мир на Балканите. Създаде се основа за изграждане на демократични страни и общества. За съжаление, принципът на консенсус, който се приложи за това споразумение, не реши проблема с етническото разделение на Балканите. Регионът си остава разделен, дори вътре в отделните страни има разделение и това намери отражение и в държавните власти. Република Сръбска е много добър пример и не можем да квалифицираме взаимоотношенията като добри. Въпреки това трябва да подкрепяме процеса на мир. Благодаря. Господин Мамикинс. Благодаря, господин председател. Това е обвързваща система. Система, в която ние практикуваме износ на оръжия. Някои държави членки са лидери в тази област. През 2013 година ние изнесохме оръжия в огромни количества на стойност над 400 милиона евро. Тази търговия обаче трябва да бъде регулирана. Естествено, всяка страна може да формулира своята политика така, както диктуват нейните интереси, но политиката трябва да е прозрачна и всички нарушения на нормите могат да произведат допълнителни проблеми. Фонтош лесегезнинг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 Докладът критикува това поведение, но нека ви напомня, това е много чувствителна е, материя. Държавите членки не искат да отдават повече компетенции. Въпросът е обаче в каква степен търговията с оръжие са е в унисон с целите от външна, външната политика. В този смисъл, изходната точка за разсъждение е, че експортът на оръжие не, подкуп... не бива да подкопават нашите ценности. Сега преминаваме към патентни права на селекционерите на растения. Господин Мамикинс има думата. Благодаря, господин председател. От 17 години директивата е в сила и тя предвижда стоки, под, различни продукти, плодове и зеленчуци, които не могат да бъдат подложени на патентовани. Разбира се, принципът на интелектуална собственост е много важен и той е приложим в различни сектори, но не и тук. Но през март месец Европейският Европейското патентно ведомство и разширения състав на апелативният съд реши да даде възможност за патентоване при селекционирането. Това е прецедент, който ще позволи плодове и зеленчуци да бъдат патентовани. Ето защо ние трябва да преразгледаме а, този подход. Госпожа Харгин, благодаря. Много се радвам, че можах да подкрепя тази резолюция, тъй като е много важно да се запази изключението за растениевъдите. Това означава, че достъпа до всички растениевъдни материали е на разположение на всички растениевъди. Това означава и модерни сортове, и е, стари сортове. Сортовете трябва да са на разположение на всички без патенти, за всички, кои искат да се, които искат да се занимават с отглеждане на растения, независимо от това дали са селски стопани, градинари или пък малки и средни предприятия в растениевъдството. Затова призвавам комисията да а, а, изясни и приложното поле и формулировките на 9844, директива 9844, за да се задържи забраната за патентоване на растителен материал, произведен по биологичен път. Бях раз, разочарована, че едно от измененията не беше прието, но като цяло беше добра резолюцията. Положението в Бурунди сега, каза председателят господин Мамикинс. Благодаря, господин председател. Поради много причини африканските страни след придобиване отново на своята независимост имат проблеми в изграждане на своята държавност. Те страдат от нарушаване на човешките права, от бедност и така нататък. Някои страни, африкански страни, се успяват да се справят с проблемите до някъде. Но Бурунди, за съжаление, е една от най-проблематичните страни, въпреки че тя извоюва своята независимост много, преди много време. Страната е разкъсвана от конфликти, бедността е много висока, здравеопазването е лошо, образованието е лошо. Всичко това доведе до дълбока криза – и това не отговаря на нашите европейски стандарти. Преминаваме към последния доклад гласуван. Не става дума за защита на националния парк Вирунга в Демократична република Конго. Господин Мамикин си има думата. Националният парк Вирунга е сред най-старите паркове на африканския континент. Там има богато биологично разнообразие, много животински видове но след като беше записан в списък на ЮНЕСКО, той е подложен на непрекъсната заплаха. Правителството даде концесии за добив на пентрол на различни правителства. И съседните, в съседните страни има кървави конфликти. Също то въжи и за браконьерството което е широко разпространено. През последните години бяха убити 140. Служители на парковете. Затова гласувах за тази резолюция. Председателят благодаря. Протоколът от това заседание ще бъде отворен за изменения до края на следващата сесия.